колеги. Да започнем с точка 14 в дневния ред. Тя е посветена на законовата миграция и състоянието към момента. Забравих си е, очилата. На вас е, ви е все едно, но на мен не ми е все едно. Както и да е. И така, ще говорим за Европейската програма за миграция 2015 и частта посветена на законовата миграция. Мога да направя много дълго встъпление, но генералният директор Мичо трябваше да направи изложение. Тя е, не може да се измъкне от заседание в съвета. Е, поднася извиненията си и в последния момент е възложила на свой заместник да я представлява. Вие ще направите изложение по пилотни проекти за законова миграция и след това ще проведем дебат. И така, да изслушаме първо изложението и след това ще проведем дискусия. Благодаря господин председател, госпожи и господа депутати. Както знаете, комисията от известно време настоява за по-силна роля на законовата миграция в управлението на миграцията. Целта ни е да заместим незаконната миграция с по-регулирани възможности. И документите, които ще спомена, очертават подхода. Първо съобщението от септември миналата година и доклада за напредък от 9 декември. Лансирахме идеята за проекта Законова миграция през септември 2017 година и съвместно с заинтересовани държави членки, общо 14 на брой, ние разработихме съдържанието за проекта. Договорихме се за концепцията миналата година и 2018 година го споделихме с вашата комисия. Също така искам да споделя, че от самото начало водим оживени разговори с международни организации, международни финансови институции, като МОМ, Световната банка, Европейската банка и Европейската инвестиционна банка. Целта на тези е, контакти е да сме сигурни, че пилотните проекти не дублират съществуващата дейност, а по-скоро е, допълват и взаимодействат с вече свършената работа. Всички международни партньори са готови да подкрепят изпълнението на проектите, така че е, интересът към подкрепата за проекта среща разбиране. Комисията представи не само конкретни инициативи за насърчаване на законовите пътища, но са предоставени и законови възможности за финансиране и подпомагане на държавите членки. Да представя концепцията за пилотния проект. На първо място искаме да създадем ситуация, която е изгодна за държавите членки. Знаем, че някои държави членки изпитват демографски проблеми, че имат нужда от интегриране на мигранти на пазара на труда с възможността за привличане временно на мигранти от Африка. По този начин ще им помогнем искаме да предоставим максимална гъвкавост държавите членки да определят критериите и параметрите на този проект. Също така искаме ситуацията да е полезна и за мигрантите, т.е. ще имат възможност да пристигнат в Европейския съюз законово, да получат обучение, да работят с предприятията и също така, когато се върнат в страната си по происход, да имат стимул и да получат подкрепа от фондовете на Европейския съюз, особено ако искат да започнат бизнес у дома. Не на последно място, ситуацията трябва да облагодетелства и страната по происход. Първо, чрез времената миграция ще избегнем е, изтичането на мозъци, което е обект на критика. Връщащите се мигранти ще създадат работна ръка а, и, фи, и предприятия и разбира се страната по происход ще получи ново освоените умения и знания. Това е концепцията. Към края на миналата година държавите членки представиха първите проекти, подготвят се допълнително е, пилотните проекти се развиват в правилна насока. По-конкретно, Белгия и Литва бяха първите, които предоставиха проекти за финансиране по партньорство за мобилност, заедно с Марокко и Нигерия. Тези две страни от Белгия и Литва са в сектора а, информационни технологии, както в дългосрочен, така и средносрочен план. Целта е да се обучат специалисти на място и да, има, да се окаже подкрепа на мигрантите, които искат да се върнат от дома и да създадат свой бизнес. Подготвят се и други проекти, предимно страни от Северна Африка, но също така работим, смятаме да работим и със страните на юг от Сахара. Това е географски акцент на проекта, разработен от Германия. Белгия също иска да се присъедини към него. С оглед броя на инициативите, вниманието ни се насочва все повече към ефекта на взаимодействието когато няколко страни разботят с една страна, трябва да се осигури възможност за взаимно допълване, да се познават дейностите на другата страна. Комисията организира семинар по пилотни проекти и ефектите на взаимодействието в северноафриканските страни. Една по-добра координация и повече взаимодействие е аспект, който трябва да се има предвид, когато започваме подобни проекти. Ще спра до тук, господин председател, и ще дам възможност за въпроси. Госпожа Сърджентин има думата. Доста кратко. Сега, когато ви слушам, се питам дали говорим само за трудова миграция Можете ли да ни можете ли да споделите изследвания на комисията е, по проекти за частно спонсорство, по проекта за миграция, които очертахте? не мога да не, да не мога да не си дам сметка, че се говори за много, за думата връщане. Когато говорим за трудова миграция, ние имаме нужда от работници и работодателите е, искат е, служители, които искат да обучат, е, но не искат тези служители да заминат много бързо. Ако търсим пътища за законова миграция, не е разумно акцента да бъде върху придобиването на знания в Европа и връщането. Бихте ли се спрели на други пилотни проекти за трудова миграция, които да не са част от кръговата миграция. Това дори не е кръгова миграция, защото кръговата миграция ти дава възможност да идваш и да се връщаш. Също така, бихте ли ни обяснили какво е нивото на образование, което търсите, за какви работни места говорим, търсим ли нискообразовани, нископлатени работни места в Европейския съюз, защото се опитваме да преодолеем нередовната миграция. Много от нередовните мигранти в крайна сметка вършат нискообразована и е, нискоквалифицирана работа. Господин Юрек има думата. Два въпроса. Колко души смятате, че ще дойдат по вашите програми? Проект второ проектите, които споменахте, са интересни. Казахте, че по някои проекти мигрантите ще дойдат в Европа, ще освоят знания и ще се върнат обратно, за да възстановят, за да смогнат за възстановяване на економиката на страните, от които идват. Какъв процент ще остана тук, какъв процент ще се върне? Сигурен съм, че комисията е направила такива прогнози. Някой друг? Мога ли да попитам? Госпожа Сърджентини, много кратко изложение. Искам да попитам за степента на проектите, амбицията на проектите. Имате два, два проекта в момента. Мога ли само да попитам за политиката на проектите? от гледна точка на законодателните предложения от комисията? Има документи, които са блокирани в съвета, не по наша вина, нито по вина на комисията. Имам въпрос за проектите. Ако ние кажем, че съветът е в политическа зона, в която не смятат, че трябва да има общо европейски напредък в областта на възможности за национал, за редовна миграция. Може би смятат, че това трябва да стане на национално ниво. Какво е отношението на комисията? Вие независимо от това се опитвате постепенно да предлагате проекти, защото знаете какви са а, демографските императиви. И това не ограничава ли обхвата на проектите или пък ще бъдете по-амбициозни? Каква е политиката? Логиката е, че ние се намираме в лош период – за законовата миграция от гледна точка на Европейски съюз. Говоря като докладчик. Не се не става дума за преразглеждане, но става дума за законова миграция и съветът не иска това. Смятате ли да направите пауза и след това да продължите с нещо друго или пък ще насърчите държавите членки да продължат работа по законовата миграция там, където тя е много необходима? Ще започна с вашия въпрос господин Мораес и общия политически контекст. Както знаете, комисията съжалява, че синята карта няма да стане реалност по време на този мандат. Както знаете, от наша страна направихме всичко възможно това да се случи. Бих казал, че имайки предвид, че държавите членки управляват пазара на труда и социалните системи, в областта на законовата миграция има по-малко охота за съвместна работа в съвета. След 2015 година можем да кажем, че други теми в областта на миграционната криза придобиха по-голямо значение – заедно с това обаче, и тук имам предвид съобщението на Европейската комисия от септември за законовата миграция, мисля, че има общо политическо съгласие за, за всички институции, че трябва да се ограничи в максимална степен нередовната миграция – това е политическото намерение на всички. Това не означава, че трябва да спрем до тук. Ако ограничим нередовната миграция, трябва да я заместим с законна организирана миграция. Ето тук е мястото на синята карта. Има и други законодателни актове. И комисията направи проверка за пригодност за законовата миграция. Този документ ще бъде публикуван съвсем скоро. Бихме искали проверката за пригодност да бъде готова, за да можем да започнем широк обществен дебат за законовата миграция и след това да използваме следващия мандат и следващата комисия да разработим цялостна концепция за законовата миграция. Ние не можем да кажем, искаме да спрем незаконната иммиграция и да спрем до тук. И тук имаме две гледни точки. Едната е преразпределение, другата е настаняване на пазара на труда. По въпроса на госпожа Сарджентини – в самото начало искам да кажа, че имайки предвид щекотливостта на темата законова миграция, пилотните проекти имат за цел да проверят доколко това е възможно. Ето защо ние предоставяме на държавите членки максимална гъвкавост да ги обмислят, замислят, разработят не налагаме натиск по отношение на бройките и цифрите. Много се радваме, че 12 държави членки проявяват желание да участват в тези пилотни проекти. Това е причината, поради която ние не се ограничаваме само до трудовата миграция. Пилотните проекти могат да включат и студентите. Това е целта и на испански пилотен проект. Искам също така да кажа, че частните спонсорства и гаранции са отделен въпрос. Те са независими от пилотните проекти. Тези частни партньорства са обект на проучване. Има пилотен проект на агенцията ЕАЗО, така че трябва да отделим частното спонсорство от законовата миграция имайки предвид гъвкавостта, която искаме да предоставим на държавите членки, не предписваме ниво на образование. Първите проекти са за високо квалифицирани, но както знаем има нужда от медицински сестри, информационни технологии. Оставяме това изцяло на държавите членки. По въпроса за цифрите, за нас в момента те не са толкова важни. По-важното е, по-важното е това, че имаме първи пилотни проекти. За Литва, например, проектът е за 50 нигерийци, в Белгия 60 мароканци и а за другите пилотни проекти не знаем все още колко ще бъдат, но от гледна точка на Европейската комисия не става дума за броя на участниците. Важното е, че опитваме да искаме да видим доколко функционира идеята и бихме искали колкото може повече държави членки да участват. За това не сме правили и изчислението нито пък имаме очаквания за това колко мигранти ще се върнат в страните си по происход. Има пилотни проекти и аз съм съгласна с госпожа Сърджентини, че работодателите искат да запазят добрите мигранти, но искаме да видим докъде стимулът за финансиране на проект за собствен бизнес – ще доведе до връщане. Ще видим дали зарабодателите са готови да приемат мигранти на временна основа. Надявам се, господин председател, че отговорих на въпросите и ще приключа тук. Много благодаря. За вашето представяне смятам, че като следваща стъпка е да направим един общ поглед на прегледа на пригодността на законодателството в областта на законовата миграция и да си създадем а, а, впечатление да разработим мнение. А, сега, колеги, можем да преминем направо към следващата точка от дневния ред, ако всички са готови.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 Бих помолил господин Нач, който ще говори по последната точка от дневния ред, да дойде малко по-рано и да бъде готов. Така, очевидно не се съобразявате с моето желание да съкратя днешното заседание. Не ви интересува това. So, colleagues, um... Колеги, един въпрос, свързан с законовата миграция, разбира се, е въпроса за интеграцията на мигрантите. Опитваме се да говорим в нашата комисия по този въпрос. Имаме и добър опит с доклади и брифинги от Европейската сметна палата на съвета на председателите на комисии. Чухме от Сметната палата за техните добри взаимоотношения с нашата комисия. Оценяваме високо ефекта от вашите доклади. Днес ще говорим отново за едно изследване на Сметната палата във връзка с интеграцията на мигранти и а, цифровото изражение, финансовото изражение. Това е общо а, проучване на ОСР и Генерална дирекция Home. Има още едно проучване. А, т.е. това е второто проучване, за което ще говорим днес. То е по а, Обхватна обхватно по-изчерпателно и обхваща е, държавите от Европейския съюз и държавите от ОИСР. Е, също така и някои държави от Г20 е, прави се проучване въз основа на 74 индикатора. Европейският съюз способства за обмяната на добри практики и също така предоставя финансиране за преодоляване на проблеми, свързани с интеграцията и против дискриминацията. Представителят на Сметната палата има 10 минути на разположение за представенето. Някои членове на комисията ще излязат малко по-рано, други ще останат. Всъщност, доколкото разбирам, всички ще останат до края на заседанието. След представенето на госпожа Иванова ще чуем представенето на господин Стефано Скарпета от ОИСР. Правя вече въвеждане на вашето изказване по-късно, както и господин Тайс от uh, Генерална дирекция ХО. Сега давам думата първо на госпожа Иванова, която ще представи изследването на Сметната палата. Благодаря, господин председател. За мен винаги е удоволствие да бъда в Европейския парламент. Аз за първо ще говоря като представител на втория състав. Обикновено отговарям за кохезията, сега ще говоря за интеграцията на мигрантите. За мен е много голямо удоволствие да ви представя тази тема днес. Приветствам и представителите на ОСР и на Генерална дирекция Холм за тяхното изследване, което те ще представят по-късно за интеграцията на мигрантите. Нашето проучване засяга точно нуждата от наблюдение на мерките за интегриране и да ги приспособява към реалността, ако това е нужно. Нашето поручване е от май миналата година, така че анализът ни е малко по-стар от данните, които ще чуем малко по-късно. След тази забележка искам да ви направя кратко представане на нашият брифинг документ с нарастващият брой хора, търсещи закрила в Европейския съюз, миграцията застана в центъра на европейските политики между 2014-2017 година. Повече от 3 милиона души поискаха 3,7 е, милиона поискаха обежище. Три пъти повече, отколкото през е, минали периоди. В нашето изследване не сме включили незаконната е, миграция и мигрантите. Ще имаме специално проучване на тази тема. На следващия слайд ще видим кратък преглед на недостатъците в процеса на интеграция на мигрантите. То започва от ангажимента на третите страни спрямо хората, които пристигат на границите. След това те преминават през граничен контрол и още на това място има редица проучвания, които казват, че ако мигрантите се заселят и интегрират успешно, това ще бъде от полза на приемащите държави. Разбира се, това е задача на държавите членки. Европейския съюз трябва да ги подпомага и да предоставя стимули. По отношение на финансирането има различни канали, по които Европейския съюз може да подкрепи процеса на миграция, въпреки че не може да се изолират фондовете, предоставени за миграция в рамките на различни фондове. Няма да обяснявам на вашата комисия каква е дефиницията за миграция. Ще ви представя само общите принципи за интеграцията, интегрирането на мигрантите. Изисква се действие в различни области. Намиране на дом, обучение, заетост. Всички тези предизвикателства са колективни към цялото общество. Тези 11 общи принципи бяха разработени през 2004 година в заключение на съвета. Нашият документ не е одитен доклад. Въпреки, че прилагаме същите строги изисквания към качеството на нашите данни и работа ние се опитваме да стимулираме политическата работа по тези въпроси. Обобщаваме действията на различните европейски институции в областта на миграцията, като се фокусираме върху интеграцията на законно пристигналите в Европейския съюз чужденци. Идентифицираме сме на различни предизвикателства пред миграцията. Ролята на комисията в този контекст е важен, но е важно да се подчертае, че комисията има само ролята на съветник. Няма законова база, която да задължава държавите членки към определени действия. Първото предизвикателство е да се намали периодът на забавене на мерки за процеса на интеграция. Държавите членки трябва да транспонират директивите във връзка с миграцията в националното законодателство. Те го правят по собствено осмотрение, така че има разлики в националните правила и разпоредби. Това може да е стимул за мигрантите да преминават от държава на държава. През 2016 година 30% от мигрантите са подали молба за обежище в друга държава. Това забавя началото на процеса им на интеграция и го прави като цяло по-малко ефективен. Друг забавящ фактор е процесът на изчакване на разглеждане на молбата за закрила. Има процедури процедури, които са много сложни и бавни. Това е първото предизвикателство. Второто предизвикателство е недопускането на дискриминация и гарантирането на еднакви права. Това помага на мигрантите да се интегрират успешно. В нашето проучване четири приемащи държави казаха, че отношението на местното население към мигрантите затруднява процеса на интегриране. Съгласно на проучване на Евробарометър от 2017 година, повече от половината европейски граждани а, имат отрицателно отношение към мигранти а, от а, държави извън Европейския съюз има законодателни разпоредби за закрила и трябва съществуващите директиви да бъдат прилагани по-добре. Могат да се използват и медиите за промяна на нагласите в обществеността и това също би помогнало за интегрирането на мигрантите. Третото предизвикателство засяга оценката на нуждите и финансирането. бяха мобилизирани 5 милиарда евро допълнително като а, отговор на нарасналия мигрантски поток. А, повечето от тях са от а, Фонда за обежище, миграция и интеграция АМИФ. Този фонд е сравнително малък в сравнение с другите структурни инвестиционни фондове, но само по този фонд се събират данни. Така че е трудно да се идентифицира общата сума от средства за миграция, похарчени от Европейския съюз. Знаем, че не всички мигранти имат достъп до тези фондове. Ние не сме направили пълен одитен доклад, само този брифингов документ, просто защото нямаме достатъчно данни колко средства и на кои места са били предоставени. В контекста на средносрочния преглед на АМИФ ще са нужни повече данни. Ефективните политики за интегриране ще имат нужда от по-добра оценка на нуждите. Без да се знае колко средства са нужни и без да разбираме как европейското финансиране може да допълни националните мерки, рискуваме политиките ни да бъдат неефективни. Четвъртото предизвикателство е свързано с плана за действие на комисията, прият през 2016 година. Идеята му беше да подкрепи, да подсили координиращата роля на комисията. То включваше мерки в различни а, мерки а, в предварителния период, преди пристигането, а, мерки за образование, обучение и така нататък. Държавите членки биват окоръжени да се съсредоточат върху мерките на национално ниво. Но тези мерки няма да бъдат наблюдавани от комисията, за да бъде предоставен допълнителна подкрепа за държавите членки. Те засягат всички политики, всички мигранти, всички държави членки имат мерки за интеграция. Някои включват мерките за мигрантите в другите политики някои държави членки не предвиждат мерки за определени групи мигранти, като например лица без гражданство, млади мигранти, или пък няма мерки за жилищно настаняване или за интегриране на трудовия пазар. Има и други недостатъци в политиките за интеграция на държавите членки някои мерки не отговарят изцяло на нуждите на мигрантите. Например, мигрантите можеха да получат подкрепа само ако са в столицата на някои държави членки, в други държави се изплащаха само помощи в брой. Някои върховни аудитиращи органи казаха, че подкрепата липсва на други места. Както колегите ни от ОИСР твърдят в техния анализ, няма и показатели за измерване на ефективността на мерките. Разбира се, надежните данни са основата на разработването на добри политики, които отговарят на нужните, на нуждите на мигрантите. Ние също така нямаме обратна връзка от мигрантите дали мерките са ефективни. Знаем обаче, че държавите членки не използват показатели, за да оценят нуждите на мигрантите. Липсва информация за успешността на мерките за интеграция. Няма мониторингови системи в държавите членки. Ще кажа обаче, че недостатъчният мониторинг не засяга само тази политика, а от този недостатък са засегнати и други политики, така че може да се подобри навсякъде наблюдението на резултатите. Седмото предизвикателство, което сме установили, засяга липсата на координация. Липсват такива механизми, които да свързват държавите членки. Проучването ни показа, че в някои държави членки няма такива. Само в три държави членки има ефективни координационни механизми. И се отдава голямо значение на централното управление, тъй като мерките са на местно, регионално, национално ниво. Ние предполагаме, че има около 500, 500 500 различни организации, които управляват средства за интеграция на мигранти в програмата 2014-2020 година. Сам в кохезионната политика. Има 500 различни организации, които работят с различните фондове и програми, младежка инициатива, фонда за регионално развитие и така нататък. Така че сложността на системата може да води до неефективност на мерките. Ето това са седемте предизвикателства, които ние установихме. Не искаме да отправяме никакви препоръки или да правим изводи. Както вече казах, този документ за брифинг вече е малко устарял, но въпреки това отразява до голяма степен резултатите от политиките по интегриране на мигрантите. Благодаря. Сега давам думата на господин Скарпета и господин Оу. Благодаря, господин председател. Sorry, one second. When do you have to leave? In about 10, 15 minutes. So okay. If there are questions. This is a bit embarrassing if there aren't any. Have you got any questions? Дали имаме въпроси към госпожа Иванова? Пропуснах да спомена нещо в своята презентация, а именно какво се случи след като излезе а, този документ. Комисията завърши своя план за действие. Той е почти завършен. Тоест, по време на изготвянето на а, това изследване а, липсваха около 23 дейности. И още нещо по отношение на финансирането. Има нови предложения за а, регламента на общите разпоредби по отношение на интеграцията. фонд обежище, миграция и интеграция също ще бъде след с фондовете за сближаване. Така че ще има още финансиране. Благодаря, казва председателя. Имате още 10 минути, така че може би ще има и още въпроси към вас. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата и на госпожа Иванова за това изследване по отношение на иммигрантите от трети страни. А, мисля, че момента е изключително добър, тъй като а, доклада излезе точно когато обсъждахме а, финансовата рамка в а, сферата на интеграцията. Точно тогава а, пристигна и той. Ние споделяме възгледите на Сметната палата по повечето а, споменати въпроси и предизвикателства. Нека да а, навляза в подробности. Съгласни сме, че процесът на интеграция трябва да започва колкото се може по-рано. Това е важно също така, тъй като интеграцията е важна и за социалното сближаване в нашите общества. Именно за това трябва да се стремим тя да започне на възможно най-ранен етап. Госпожа Иванова спомена вече, че това е в ръцете на отделните държави членки, но все пак комисията предложи варианти за подобрение под формата на правни инструменти, които държавите членки могат да използват например, по отношение на търсещите обежищи на пазара на труда, където предлагаме 6 месеца след подаването на моба за обежище. Надяваме се, че този срок ще ускори интеграцията. Съгласни се също така с Сметната палата, че финансирането е ключово за интеграцията. Както вие току-що споменахте, в следващата МФР, освен обежище, фон обежище, има предложение и за мобилизиране на структурните фондове на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е, Европейския социален фонд плюс и други. Както знаем, че, както знаем, структурните фондове се управляват децентрализирано, така че ще е много важно всички тези фондове да се управляват на принципа на партньорството. И да бъдат на разположение за а, използване от регионално, на регионално и национално ниво, така че да се осигури необходимото финансиране за интеграция. На трето място, съгласни сме, че по-добра координация а, е необходима комисията предлага за 2000, 2001 година, както вече казах, да се ползват структурните фондове. Ще организираме също така и съвместно заседание, в което ще участват различни а, управляващи органи. Това ще се случи а, през юни тази година. На тази конференция ще обсъждаме с различните управляващи органи как най-добре да се координира финансирането и как то да доведе до най, възможно най-висока добавена стойност. Необходим е интегриран подход за услугите, който да спомогне за най-ефективно оползотворяване на средствата. На последно място ще има и конференция в края на годината, на която ще поканим всички заинтересовани страни на местно, на регионално ниво, у нези, които имат нужда от средствата, които ги управляват, и които трябва да ги използват най- възможно най-ефективно. На четвърто място, съгласни сме, че политиките за интеграция трябва да вземат преди всички групи иммигранти, не само беженците, но и семействата, които и също имат нужди сходни на тези на беженците. На пето място, съгласни сме, че мониторинга а, и надзора е също ключов за прилагането на политиките. Това е а, нещо, което ще се разисква малко по-късно в дневния ред. Не сме съгласни обаче с Сметната палата, че прилагането на плана за действие за интеграция на граждани от трети страни е в ръцете предимно на а, държавите членки, защото има мерки а, в а, рамките на този план, които се прилагат от отдели на комисията, а не от държавите членки. Факт, че а, освен 50-те мерки, които предвижда този план, комисията насърчава държавите членки и на национално ниво да предприемат свои мерки. Но все пак това е препоръка, която не е толкова важна, колкото конкретните дейности, заложени в самия план. А сега а, в заключение мога да кажа, че Докладът беше изключително полезен и ни помогна да помислим за следващите стъпки по отношение на финансиране на, инди... на интеграцията. Като цяло има голяма степен на съгласие между нашата позиция и тази на Сметната палата. Благодарности за което от нас. Благодаря, господин председател. Аз съм господин Стефан Скарпета, работя в ОИСР. Много се радвам да бъда сред вас и да представя пред комисията ви последните ни изследвания, които са направени съвместно с Европейската комисия. Има копия, които разпространихме сред вас. Госпожа Иванова вече спомена колко е важно да се следи прилагането на политиките, интеграционните политики. А, и ние засягаме това и в а, нашия документ. Както вече казах, ОИСР работи с Европейската комисия. А, вече от а, доста време наблюдаваме миграционните потоци и резултатите от а, усилията в посока интеграция. Основният доклад включва, така, дава един доста широк поглед за интеграцията на мигрантите. Включени са 74 индикатора. Изследвали сме характеристиките на мигрантите и резултатите на базата на тези индикатори но сме погледнали интеграцията от най-различни агли, не само от гледна точка на а, трудовия пазар, но и на а, поколен... първото и второто поколение мигранти, а, техните умения и квалификация и социалната им интеграция. 2018 година излезе документа. Има три специализирани глави. Едната касае как жените се вписват в интеграцията. Има също така акцент върху младежката интеграция. Става дума за младежите от емигрантски происход, първо и второ поколение. И трета глава, която се фокусира върху иммигрантите от трети страни в Европейския съюз. Нека да ви а, представя какви са ключовите а, изводи от доклада. Както виждате тук, Европейския съюз а, като цяло а, почти 20% е и от е, роден извън Европейския съюз и родителя му или родителите му са били а, родени там. А, ситуацията е малко по-различна в ОИСР. В Европейския съюз 60% са родени от иммигрантите извън ЕС. при положение, че този процент е доста по-висок в южните и източните страни и по-нисък в страни като Люксембург. Също така е интересно да погледнем характеристиките на тези родени извън Европейския съюз. Наблюдаваме умения в двата края на, в двата края на спектъра. От една страна, много ниско квалифицирани кадри. Както виждате, в Италия, Испания, Франция, Гърция делът на а, ниско квалифицираните сред родените в чужбина е доста по-голям, отколкото при местното население. От друга страна, погледнете вдясно и ще видите страни като а, Полша, Швеция и други, където пък делът на високо квалифицираните иммигранти, родени в чужбина, е по-висок, отколкото в местното население. Добрата новина е, че в всички европейски държави се наблюдава повишаване на законните мигранти, които са високо квалифицирани. Тоест, съставът на родените в чужбина иммигранти става все по-високо образован но все пак има различни, а, големи а, разлики при различните държави и различните групи мигранти. Ето тук виждате различията при а, заетостта. Тук става дума за а, разликата между мигрантите и местното население. Погледнете сините точки. Те отбелязват разликите при ниско квалифицираните. Както виждате, отдясно се наблюдава по-висок процент ниско квалифицирани хора, които, са, които имат работа. А пък в, отляво на слайда виждате точно обратния случай. Защо има такива раз, разлики? Заради самите мигранти. Отляво виждате а, държави, където има много семейства, много беженци, отдясно пък мигрантите са предимно а, на трудови мигранти, законно емигрирали. Интересно е да погледнем у нези, които са родени извън Европейския съюз. А, при тях а, има по-низки нива на заетост а, в сравнение с местните хора. И още нещо, което можем да забележим – като че ли а, квалификациите на мигрантите не се а, признават в достатъчна степен. Голям процент са прекалено квалифицирани за а, работните места, които заемат и при мигрантите това е, а, се среща по-често, отколкото в местното население. Нека да погледнем към половите различия и към разликите в а, а, доходите на мъжете и жените в бяло виждате разликите при местното население, а, при, а, а в синьо виждате разликите при а, иммигрантите, родени извън Европейския съюз. Много ясно се вижда проблема при жените, които са родени извън Европейския съюз. Когато а, говорим за тях, можем да видим, че за майките е особено трудно да си намерят а, работа докато при първото поколение деца е много по-лесно да се интегрират. Тук виждаме разликите в заетостта при второ поколение. Виждаме иммигранти с родители мигранти, родени извън Европейския съюз – както виждате при нискоквалифицираните пропаста е доста по-голяма, отколкото при висококвалифицираните. Добрата новина е, че а, разликите при образованието стават все по-малки. Но пък, когато а, деца а, стъпят на трудовия пазар, тогава все още има а, а, проблеми и различия. И накрая, нещо, което искам да ви покажа, свързано с възприятието а, на а, родените в чужбина и това как те се възприемат. Все повече хора, които са а, родени извън Европейския съюз и живеят в Европейския съюз, почти 90% се смятат близки до приемащата страна. И почти няма разлика на фона на местното население. Тоест, а, те все по-често се а, чувстват от дома си. Накрая искам да ви покажа как гражданите на трети страни могат да бъдат анализирани на базата на различни индикатори образование, социална интеграция, заетост и така нататък. Това е една от главите в нашето проучване, която каса интеграцията в страните от Европейския съюз. И а, виждате какви са различните резултати, отцветени в различни а, цветове. С това ще ви оставя и ще ви благодаря, господин председател. А, благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Благодаря. Има ли някои въпроси или коментари? Или а, само ще слушаме днес. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Много е интересна работата по глобалната миграция, независимо страната по происход. Госпожа Иванова каза, че има дискриминация. Можете ли да допрецизирате работата в зависимост от страната по происход или континента по происход, защото според мен би могло да има различия. Ако правилно съм информирана, основната, основните страни по Основните страни по происход са Китай и Индия, което е нормално. Това са двете най-големи страни в света. Но вие работили ли сте малко по-обстойно и навлизали ли сте по-детайлно в въпроса за страните, от които идват мигрантите? господин Бекер. Много благодаря. Ще говоря на немски. Искам да ви изложа една философия, философска позиция, която беше представена от администрацията на а, службите по трудови въпроси в Австрия. Има 30 000 безработни, 1800 безработни бяха поканени на трудова борса с различни работодатели и се явиха 1100 човека, това е доста добър резултат. Казвам го не само с оглед на казаното за пилотните проекти преди, а и защото смятам, че тази концепция, да се превърнат получателите на социални услуги в такива, които създават социални блага, е много добра. И тези, които са законно в нашите държави, няма да си тръгнат. Ние не искаме да се отървем от тях, искаме да ги интегрираме. Така че можем да се възползваме от подобни модели. Има и редица пилотни проекти, които използват тази философия. Така че нямам въпрос, просто на допълнителна информация за събитие от днес в Австрия. Thank you very much. Um, could I... Благодаря. Мога ли да задам един въпрос? Най-напред искам да благодаря на всички, които дойдоха днес. Тази сутрин работата ни беше много натоварена и мисля, че всички са изтощени. Типичен ден за комисията Либе, румънското председателство и всички са зашеметени в кабинетите си. Това обаче по никакъв начин не вреди на качеството на нашите разисквания. Въпросите са толкова важни, постепенно стигат до нашата комисия. Някога те бяха в ресора на комисията по заетост. Мога ли да попитам един бърз, да задам един бърз въпрос на ОИСР за проучването и интеграцията? Ако приемем, че интеграцията е един от най-важните въпроси и че ще продължи необходимостта от управление на миграцията, въпрос, който и е натоварен с много емоции. Но сега за ОИСР. Добре е известна с хубаво стара организация, с чудесна сграда в Париж. Всички ви уважават и така нататък. Е, когато работите по въпроси като интеграцията, не го казвам като нещо лошо, но може би малко актуална информация за реалността на интеграцията – забележих, че в края има една глава озаглавена представи за дискриминацията. Искате да сте а, учтиви и затова не казвате чисто и просто дискриминация. Знаем, че има бели хора, които не обичат черни хора. Това се нарича расизъм, омраза към другия, расова дискриминация един, това е един от, една от основните предпоставки за конфликта. Съвета не приема директивата за а, синята карта. Не е чак толкова сложно да разберем защо. А, просто защо не искат да плашат хората. Сега модерна организация като ОИСР наясно ли е за, с, за това, за което говорят. Става дума за хора, които изглеждат по различен начин. Въпросът не е само економически. В сърцевина. Ви искате, вие оглеждате индикатори като заетост, жилища, Скицов... шизофреничен въпрос от една страна населението разбира въпроса и много хора няма да бъдат засегнати, но това е централният въпрос. Има една опасност. Популистите говорят за заместване на населението и всичко останало. Но къде е мястото на организацията като ОИСР? Не всявам паника но една добре установена, уважавана организация, която анализира економически и демографски въпроси, би трябвало да разбере е, най-емоционалните въпроси на интеграцията. Например, защо за Европейския съюз това е трудно? Защо се управляват зле на ниво Европейски съюз? Успявате ли дори да се захванете с въпроса? Имаме един класически въпрос. Вие говорите за впечатление за дискриминация. Няма такова нещо. Или има, пря... или има дискриминация, или няма. Има пряка и косвена иммиграция. Но представа за дискриминация, е нещо, което се говори е, от хора, които искат да звучат любезно, но не. Е, може би се притеснявате да не кажете нещо страшно. Причината, поради която трябва да интегрирате хората, е, че те са различни. А защо са различни? Просто се чудя. Има ли някаква разлика между големите организации, които анализират въпросите от чисто економическа и демографска гледна точка и западните страни. И ако има разлика, пропаст, може би можем да се насочим към някои от емоционалните въпроси. Ми просто разсъждавам. Доста е спорно.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 най-напред страните по происход. Ако погледнете тази публикация, но има и едно друго, е, друга публикация за прогнозите, виждате, че потоци идват от различни страни. Това е, има последици за способността на хората да се интегрират на пазара на труда. Искам да подчертая един въпрос във връзка с ролята на гражданското общество и работодателите като част от работата ни по интеграцията на беженците. Ние работихме много с работодателите и се опитахме да разберем кое пречи на работодателите да взимат на работа бежанци. Отговорът, който получихме от Германия, че те искат да са част от решението, но държавата трябва да реши някои въпроси. Сега разликата между фактите и статистиката и усещанията на а, хората в европейските страни. Казах, че разглеждаме впечатлението за дискриминация, защото ние питаме хората, чувствате ли се жертва на е, дискриминация, когато търсите работа? И отговорът е личен. И работодателите, дали работодателите предпочитат местни пред чужденци? Всъщност сега в едно пилотно проучване се разработваме статистически инструменти да намерим доказателства за дискриминацията, в това число така наречено сляпо наемане. Едно и също, значи, Вита, без да е видно дали лицето е местно или чуждестранно. Мога ли да спомена нещо, казва председателя. Повечето страни в Европейския съюз не измерват дискриминацията възоснова на етичност и раса. Няма страна в Европейския съюз, има такова законодателство, няма такива данни. Тази институция не прави това. Няма данни за преодоляване на дискриминацията. Казахте слепи тестове. Те са много тревожни. Нещата се влушават. Изпращаш формуляр с мюсюлманско име и е очудващо 50% неуспех. държавите членки нямат законодателство е, и възоснова на което да събират данни на, на пазар на труда. Директивата за равнопоставеност все още не е прията. Основният индикатор, независимо от това дали става дума за беженци в Австрия и Германия, е различието, различен език, етнично, страна по происход. И това, което аз казах е, се върши чудесна работа, но сега след като вървим напред, ние трябва да си дадем сметка в какво се състоят проблемите на интеграцията. От една страна, зложелателните хора, популисти и така нататък, разбират емоционалния елемент и те подсказват на населението какво се случва. Е, това е много спешна тема и моето, моето предложение към ОИСД да да съберат данни. Не ме разбирайте зле. Два въпроса. Аз мисля, че вие а, се спряхте на два много важни въпроси. Имаме проблем, особено когато става дума за миграцията като цяло. Можем да използваме фактите, данните, за да разработим на тази основа политиката и дебата. Цифрите са красноречиви. Вярно е, че нямаме индикатори в проучването на пазара на труда за етничност и така нататък, ако обаче съберете различните индикатори, страна по происход, период на прибаване в страната, ниво на умения и така нататък, ще видите различия в заетостта, тип заетост, заплащане и така нататък. Да, е, има проблеми на пазара на труда. Също въжи и за местните общности, достъп до услуги и така нататък. Продължавам да смятам, че данните ни казват кои страни се представят по-добре, каква е политиката отговорна за това, в кои общности е по-добре от гледна точка на положените усилия за интеграция. Разработихме мрежа на комуникатори. Това са високопоставени служители в министерства, които се събраха за да обсъдят начина за предоставяне на информация за политиките, за да се преборим с някои представи, които циркулират из обществото и социалните медии. Ние можем да представим този чудесен доклад за факт и сравнимост, но дебатът в нашите страни върви в различна посока. Да, има огромна разлика, която трябва да се преодолее. ОСР трябва да събира тези данни, но след това трябва да разберем възприятията на хората. Също така, чрез евробарометър трябва да видим кое тревожи хората. Някои от вашите цифри са изключително полезни. Да, освобождавам комисията от отговорност. Вие се борихте с, срещу държавите членки за това, че не приемат директивата за борба срещу дискриминация, но сега би трябвало да знаем какво се случва на пазара на труда, само че през последните 20 години не сме правили това. В някои страни ситуацията е по-добра, но не можем да, да, сме, но не можем да сме удовлетворени от данните за интеграцията. Благодаря ви много обаче. Достатъчно време ли оползотворих, докато дойде господин Нач. Не го правих преднамерено. Някой друг ще прояви ли творчество? Um, uh, Благодаря на Сметната палата. Много е полезно това, което представихте. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря на колегите от Европейската комисия и на господин Скалпета за това, че се отговори на моя въпрос. Благодаря, господин Бекер, Мари Кристин, Франс и всички останали, които са тук. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Matthias. Колеги, знам, че поставям търпението ви на изпитание днес, но следващата точка ще започнем да обсъждаме следващата точка след 5 минути, когато се появи господин Наш. Помолихме го да дойде малко по-рано тук, за да приключим по-рано. Правим всичко възможно да го докараме тук бързо. Благодаря ви за търпението, благодарение на, особено на унеси депутати, които чака следващата точка. Ще започнем веднага, щом можем да започнем. Mr. Nudge is on his way, just giving you a, uh, an update. Господин Нач идва. Ще дойде всеки момент за ваша информация. Uh, sorry, colleagues, let's get started in this... Така, колеги, нека да преминем сега към последната точка от дневния ред на следобедното ни заседание. Ще говорим за протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Ще разгледаме проекта за препоръка по процедурата за, на одобрение. Докладчик е, е господин Йожев Нач. Идеята е да се модернизира тази конвенция и тя се обсъжда през последните няколко години Целта е да се ратифицира на ново модернизираната конвенция. Давам сега думата на господин Нач. Благодаря, колеги. Аз съм докладчик по това досие. И ще кажа, че Европейския парламент одобрява решението на съвета на Европа за изменение на конвенцията модернизирането на конвенцията е в съответствие с модернизирането на законодателство в областта на защитата на личните данни и пакета за защита на данните. Част от този пакет е общия регламент за защита на данните. По този начин ще се разпространи по цял свят модел за защита на данните на Европейския съюз. Държавите, които приемат ново законодателство в областта на защита на данните или хармонизират законодателството си с Европейския съюз, ще бъдат страни по конвенцията ще се предвидят и защитни механизми. По силата на конвенцията потокът на данни между Европейския съюз и държавите по конвенцията ще бъде регламентиран. страни по конвенцията ще бъдат Европейския съюз и други международни организации. Крайен срок за подаване на коментари и изменения е 28 януари. Франц. Господин Франц. Чакате търпеливо. Вие сте докладчик в сянка от, е, от името на зелените. Благодаря. Скъпи колеги, това е още един пример как е, добре направеното европейско законодателство може да повлияе на цял свят. Конвенцията 108 е, е от 80-те години и а, вдъхнови а, първото законодателство от 95 година на Европейския съюз. Може би помните интервенциите на господин Албрехт те дадоха началото на европейското законодателство за защита на данните. Тази конвенция е обновена в съответствие с европейското законодателство общия регламент за защита на данните на Европейския съюз. Това е влиянието на доброто европейско законодателство. И по тази причина ние сме за ратифицирането на протокола за изменение на конвенция номер 108 чакам момента, който САЩ ще се присъедини към тази конвенция. От момента, в който Калифорния прие съплатен закон за защита на личните данни, може да има такива усилия от страна на американското правителство. Много благодаря. Сега давам думата на господин Сара от комисията. Много благодаря. Действително, ние също смятаме, че тази конвенция е много важен инструмент за Европейския съюз, за а, промоция на нашите ценности вие споменахте европейското законодателство, общия регламент за защита на данните. има 53 страни по тази конвенция, част от тях извън Европейския съюз, в Африка, има държави в Латинска Америка, има страни по конвенцията. Надяваме се да спечелим и държави от Азия, за да се присъединят към конвенцията. Нашата глобална стратегия е да разпространим нашият модел за защита на данните по цял свят. Нашето съобщение от януари 2017 година се казва, че защитата на потоците от информация е част от нашата глобална стратегия. Както вие споменахте, ние сме дали предложение за а, рамкова а, разпоредба в САЩ за защита на данните. А, САЩ се застъпва за друг модел, модел на IPEC за защита на данните. Там стандартите са доста по-низки за защита на данните, но и той се разпространява по света. Конвенция номер 108 е разпоредба, с която ние можем да влезем в конкуренти за нас. Е много важно тя да бъде ратифицирана в изменения си вид. Направили сме само първата крачка, за да влезе в сила, трябва да бъде ратифицирана от 38 страни по нея. Има още 10 държави членки, които не са ратифицирали а, конвенцията. Опитваме се да общуваме с тях и чрез парламентите да а, способстваме тези държави членки да подпишат а, конвенцията, да я ратифицират. Ние смятаме, че имаме добри инструменти, но първо всички държави членки трябва да я подпишат и след това да дадем зелена светлина за ратифицирането на конвенцията. Чак след това ще може тя да влезе в сила конвенцията. Ние смятаме, че тя е много добър инструмент. Джозеф Искаше да кажа още нещо. Както казахме вече, 28 януари е крайният срок за подаване на изменения. С това обявявам края на днешното заседание. Ще се видим утре сутринта. Хубава вечер на всички.